нужди. Трябва да изработим насоките целенасочено, но и реалистично. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега от името на комисиите. Първо дам думата на господин Мартин от името на комисията по външни отношения. Благодаря.